Последната точка в днешния дневен ред е устен въпрос към Европейската комисия по архипелагът Свалбард и неговите рибни запаси. Давам думата на господин Валенса. Пет минути. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че комисарят Даманаки не е с нас, но от името на Комисията по рибарство и от мое лично име искам да изложа мнението на парламента за статуса на архипелага Свалбард и рибните запаси. Това е един въпрос свързан с опасностите, в този архипелаг и поемането на квотите за морския костур и камбалата от Русия, за да се гарантира равнопоставеност в уредбата и избягване на дискриминацията. Много е важно да няма дискриминация по отношение достъпа до рибните запаси. През, 70, през 97 година Норвегия едностранно обяви а, Свалбард като зона защитена за риболов и обяви, че отменя споразумението от Спицберген и заедно с Русия подписаха в Мурманск договор за ограничаване на зоната Всъщност тези запаси сега се намират на изток от тази зона. Норвегия и Русия си сътрудничат. Има съвместна комисия за управление на рибните запаси в Баренцово море. През последните години това доведе до иземане на рибните възможности, което е в ущърп на риболовците от Европейския съюз. При липсата на действие от страна на Европейския съюз, Норвегия решава всички, възникнали въпроси съобразно своята преценка и изгода. И сега имам няколко въпроса към комисията. Първо, комисията смята ли, че държавите членки, които са страни по Спицбергенското споразумение от 20-та година, имат някакви права за риболов в тази зона. Втория въпрос. Каква е позицията на комисията, що се отнася до правния статус на този дял от Свалбардската защитена зона на, ист, на изток от Мурманск, и дали това са международни води отвъд руския шелф или пък това е част от изключителната економическа зона на Русия. И трети въпрос. Ако рибарите от Европейския съюз са загубили правата си за риболов в зоната на изток от линията по Мурманск, то тогава може ли да бъдат отправени искове за обещетение? И четвърто, каква е позицията на комисията по отношение на законността на прехвърлянето на права, което Норвегия е извършила към Русия в изключителната економическа зона в Баренцово море? И последният ми петия въпрос е, комисията възнамерява ли да участва в срещата на съвместния норвежко, а, на норвежко-руска комисия и за вземането на квотите от рибни запаси от морски костур в Баренцово море. Благодаря. Давам думата на комисаря Поточник. Благодаря, госпожо председател. Е, почитаеми депутати, like to deliver this answer, of course, in the name of my uh, Първо искам да се извиня за отсъствието на колегата Даманаки, което за съжаление не можа да присъства на днешното заседание. Искам да благодаря на господин Валеса за това, че привлече нашето внимание към тези важни въпроси. По тази причина искам да кажа колко е деликатен този въпрос, свързан с риболова. Става дума за много деликатна част от морското право. Има своето въздействие върху нашите отношения с Норвегия. И исторически, и по-настоящем това е най-важният ни партньор по отношение на риболова, както и по други морски въпроси, включая Арктика. Европейският съюз винаги е твърдял, че държавите членки на същия, които са подписали Парижкия договор от 20-та година за Шпицберг Свалбард, имат, доста... имат еднакви и същите права на достъп, както и другите подписали договора. Що се отнася до управлението на риболова, Приемането на регламентите, предложени от Норвегия, свързани с водите около Свалбард, зависеха от това регламентите да се прилагат по недискриминационен начин на базата на научни съвети и да бъдат зачитани от всички заинтересовани страни. Що се отнася до въпроси 2, 3 и 4, зададени от почитаемия депутат, няма позиция на Европейския съюз по тях. Последствията от Мурманската линия, която е прокарана в тези води, все още се разглеждат от различните департаменти на Европейската комисия. И накрая, Европейската комисия не е запозната с процедурите, по които Норвегия и Руската федерация е, работят в тяхната обща комисия по риболов. Това е двустранно споразумение между двете страни и това не е, е регионален орган за управление на риболова. Европейската, е, Европейския съюз няма как да присъства и Европейската комисия не знае да има различни квоти, които да бъдат от взети квоти за риболова на черна писи и морски костур в тези води. Благодаря. Сега от името на политическите групи започваме с НП. Госпожа Фрага, две минути. Бих желала да благодаря и да поздравя господин Валенса за инициативата му, така че е, правата на риболов в тези райони да не бъдат забравени. Отдавна вървят тези спорове и не е ясно всъщност на къде ще е, излязат. Би трябвало да се ревизира е, споразумението с Норвегия, споразумението за е, риболов. Е, включително по отношение на улова и прилова на гренландската камбала. А по отношение на треската, Европейския съюз също се отказва от права. Това е, е много сериозен проблем, защото от отказването от едни права ще проистече заплаха за други права и съответно последици за много флотове много държави е, членки е, не са убедени в начина по който Норвегия тълкува е, договора и в начина по който се определи тази защитена зона. От тук има доста неясноти за бъдещето на зоната в Свалбард и на риболова в Свалбард. Комисията разисквала ли е всичко това с държавите членки и има ли мандат за преговори? трябва да, по... да изтъкна, че неотстъпчивостта на Норвегия проистича от това, че комисията не е подписала договора за Свалбард, от което следва, че преговори могат да се водят само с държавите членки. Бих искала комисията да вземе отношение към всички тези въпроси, които се породиха и при последните преговори с Норвегия и изненадаха както държавите членки, така и риболовните флоти и рибарските общности на държавите членки. Благодаря. Господин Галагър. Благодаря, госпожо председател. Ще ми се да благодаря на колегата, че повдигна този въпрос. Що се отнася до Арктика, Европейския съюз трябва да се произнесе. Норвегия в, иска да получи статус в съвета за Северния полюс и а, имаме съвет за сътрудничество в областта на архипелага Свалбард а, по отношение на изменението на климата. И аз лично съм присъствала на такива заседания миналата година ресурсите, рибните ресурси станаха по-достъпни в този район. Въпросът за правата на улов е изключително важен, затова е ясно да се изясни какъв е и правния статус. Нужно е да получим пояснение от норвежките власти за това, че те не прилагат дискриминационно отношение към Европейския съюз по отношение на улова в Свалбард сега като че ли е уместно да започнем разговори по този въпрос. Министър-председателят Салбърг е готов за сътрудничество между Норвегия и Европейския съюз и каза, че възнамарява да укрепи връзките с Европейския съюз. Вече има успешно сътрудничество по съвместното управление на рибните запаси, така или иначе. Благодаря на колегата Валеса за това, че даде възможност да повдигнем този въпрос и благодаря на комисията а, да ни отговори от името на комисаря по рибното стопанство за зелените. Госпожа Люфен има думата. Госпожо председател, госпожо комисар, 2012 година, септември, ледът в Северно море е в най-малки мащаби, като когато и да е бил, от 1981 до 2010 година. Ледът покрива голяма част от морската зона около Свалбард през голямата част от времето. Сега обаче това се променя. Ако отидем на вебсайта на НАСА, можем да видим как се топи леда при ужасяваща скорост и се отварят нови води за транспорт е, или за търсене на газ или за риболов. Разбира се, това привлича голям интерес от е, другите, имайки предвид различните тълкования на договора от 2020 година. Не съм изненадана от инициативата на някои колеги да се проведе този дебат е, тук в Европейския парламент. Притеснението ми обаче не е свързано с риболовните нации, а опазването на чистата природа там. Водите под ледената шапка над 800 хиляди години са били недостъпни за нас и сега трябва да поемем отговорност да защитим тези е, много чувствителни екосистеми преди да е прекалено късно. Норвегия, както и често става, трябва да изиграе много важна роля в това. Тази седмица има едно заседание в е, Гренландия между петте арктически нации. Дания, САЩ се опитват да убедят Русия и Норвегия да наложат мораториум за водене, за, извинете, за риболовна дейност в открито Северно море. Те са против. Норвегия е съседна страна на моята страна, Швеция, но трябва да кажа, че ако не поемат отговорност. И ако искаме сериозно да гледаме на техните обещания, смятам, че Норвегия трябва да е на страната на онези демокрации в практическия съвет, които искат такъв мораториум за риболова, а да не стои на страната на Русия, за да започне да риболовства в зона, която не трябва, трябва да остане непокътната. Благодаря, госпожа Патрал Невеш. Госпожо председател, господин комисар, правното положение и достъпа до рибните е, ресурси е, в Архибелага Свалбард е, са специфични. E Норвегия е, отчасти включи част тези рибни запаси е, в е, споразумението с Русия за Баренцово море. Това изисква комисията да прояви голяма твърдост, за да защити държавите членки, техните флотове и оператори. Още веднъж правата, квотите, запасите, които са общи за всички в Съюза се жертват в полза на трети страни и в ущърп на интересите на европейските рибари всъщност третите страни увреждат квотите на съседите си, включително Европейския съюз и така ще се стигне до сериозен дисбаланс на ресурсите и до накърняване на конкурентоспособността на европейското рибно стопанство. Така ще се стигне и до опоручаване на търговията поради нелоялната конкуренция. Като се има предвид комплексността на ситуацията, която тревожи доста държави членки, комисията трябва да действа активно и да предприеме категорично категорични и съразмерни мерки за решаване на проблема. Не трябва да се прилагат двойни стандарти. Комисията във вътрешен план е много е, строга, е, много проактивна, но като че ли и липсва живец, когато излезе на международната сцена. Трябва да бъдат предприяти незабавни мерки за достатъчна защита на ресурсите и на устойчивостта на риболова първа стъпка за решаването на проблема е комисията да участва в следващата съвместна среща по въпросите на риболова между Норвегия и Русия. Тя трябва да участва в тези преговори, да отстоява правата на Съюза, както и законните интереси на европейските рибари. Благодаря, не са се записали колеги за спонтанни изказвания, така че давам думата на комисаря Поточник. Почитаеми депутати, мога само да повторя, че ние си даваме сметка за договора между Русия и Норвегия от 2010 година, което поставя под въпрос както делимитирането на морските зони и Баренцово море. Разбира се, това може да бъде положително за един от най-чувствителните райони в Арктика. Комисията проучва дали въвеждането на тази разделителна линия ще има отрицателно въздействие върху риболова в тези води и дали може да бъде оспорено а, по международното право и конвенцията на ОНЕ за поморско право. Мога да повторя само, че що се отнася до квотите, ние нямаме информация за завземане на квотите от черна писия и а, морски костур. Бяха повдигнати доста въпроси а, от а, госпожа а, Фрага Естевес е, сега ще съм затруднен да отговоря на тях, но уверявам ви, че ще ги предам на колегата и че ще намерят своите отговори. И в заключение искам да ви обърна внимание на изказването от колегата ви, представляващ зелените мисля, че грижата за устойчивостта в а, Северно море не бива да бъде подценявана с оглед на изменението на климата. Аз лично преди години посетих архипелагът Свалбард, когато бях комисар по научните въпроси. Не знам дали знаете, но имаме такава северно научно пространство, там се осъществява богато сътрудничество. Този район е изключително интересен и трябва да бъде защитен. Благодаря. Грация, комисарио. Благодаря. С това приключихме дебата. Следващото заседание ще бъде утре, четвъртък, 27 феврали 2014 година от 8.30 до 14 часа. Дневният ред е публикуван. Е и може да бъде намерен на интернет сайта на Европейския парламент. Закривам заседанието.